Госпожи и господа, скъпи колеги, поздравявам ви много сърдечно в началото на днешното заседание. Моля ви да заемете местата си. Както виждате, участниците в първия панел все още не са тук, поне не всички. Имаше закъснение при полетите днес. Но имаме информация, че докладчикът, който все още не е тук, ще дойде, макар и с закъснение. Темата на нашият е, семинар е въздействието на кризата върху малките и средните предприятия. Една тема, която е особено важна за Европа. Тя е много важна и за нашата работа тъй като ние всички знаем, че малките и средните предприятия са гръбнакът на европейската економика. Именно малките и средните предприятия предлагат най-много работни места, те създават най-много работни места. Малките и средните предприятия са особено иновативни и креативни и е, във все по-голяма степен работят е, глобално, така че е, те придобиват все по-голямо значение за европейската економика. Малките и средните предприятия, както показват проучванията, са много силно засегнати от кризата. Аз разполагам тук с резултати от едно проучване на Европейската индустриална камера и камерата на занаячиите, която е направила проучване, анкета сред членовете си и в съответствие с тази анкета условията за получаване на кредити са се влушили. Ситуацията изобщо се е влушила и съответно и платежоспособността, а и загубите при плащания растат. Така че една трета от инвестициите на малките и средните предприятия най-вероятно ще отпаднат през следващите години. Те няма да могат да задържат до сегашното, настоящето ниво. Само 60% от е, заетите в малките и средните предприятия ще останат на работа. Е, една немалка част от малките и средните предприятия допускат, че е, заетостта при тях ще намалее, броят на работните места ще намалее, така че темата е изключително сериозна и тревожна и затова сме поканили експерти, с които да обсъдим всички тези въпроси. Ще се концентрираме върху темата как точно се отразява кризата на малките и средните предприятия. Двама от тримата ни експерти, които сме поканили за първият панел, са тук. Антонио Сараева от Португалия, председател на, на националната организация или конфедерация на португалската индустрия, Мария Новак – която работи в е, Европейската, микро, е, е, Европейската мрежа за микрофинансиране. Тя работи в Париж. И господин Браунерхейм Хейм от Швеция все още не е тук, но той ще пристигне с закъснение, както ви казах в началото. Ще говорим за това какви могат да бъдат политическите решения какви са предложенията на нашите експерти за политически решения, така че да се справим с затрудненията в сферата на малките и средните предприятия. Ще дадем сега думата на е, тримата участници в първия панел. Всеки един от тях ще има възможност за около 10 минути да представи своите виждания. Аз ще давам знак, когато времето о, започне да изтича, те да се каже малко преди да изтече окончателно. А след това вече, след като чуем и тримата панелисти, ще дам думата и на всички останали участници за въпроси и коментари. И така, имате думата, господин Сараева. Благодаря ви, господин председател, госпожи и господа депутати. В рамките на този семинар ще говорим по две основни теми, които са много важни и е, за настоящето, и за бъдещето на европейската економика, на малките и средните предприятия в Европа. И ще говорим естествено за това какво сме направили до сега, т.е. ще говорим и за миналото, но ще говорим и за бъдещето. Ще се опитам да диагностицирам състоянието на малките и средните предприятия в условията на криза ще опиша проблемите, пред които те са изправени. Хубаво би било да си дадем сметка, че една голяма част от тези проблеми се изостриха в резултат на световната финансова и економическа криза. В моите наблюдения и предложения аз е, ще е, се ръководя от състоянието на малките и средните предприятия в Португалия и ще се спра с няколко думи на тяхната дейност през е, миналите години. Нека да се спрем на португалската ситуация. През 2008 година са проведени проучвания повече от 280 хиляди са предприятията, малките и средните предприятия, които имат много съществен оборот в Португалия. Ние имаме микропредприятия и малки предприятия. Преди всичко те доминират на европейско равнище. Установяваме, че 90 10% от всички предприятия са малки и средни предприятия. В Португалия е, са на лице данни, е, които произхождат от Европейската комисия и на базата на сравнението установяваме, че малките и средните предприятия при нас дори са повече, отколкото е средният брой за 27-те европейски страни когато имаме економически растеж, тогава е, и малките и средните предприятия е, процъфтяват или най-малкото се развиват е, при много по-леки условия. Важно е да знаем как точно се развиват в условията на економически растеж, за да можем да вземем и съответните подходящи мерки в условията на криза. И така, кризата през 2008 година доведе до обрат в економическото развитие. От състояние на растеж преминахме към състояние на стагнация. През 2008 година все още се забелязва позитивна тенденция в резултат на 2007. Но през 2009 вече съвсем ясно се усетиха последствията от кризата. Негативната тенденция е безспорна. Службата за външна търговия в Португалия е, публикува данни за 2008 година, в която са описани и последствията е, в началото на 2008 година кризата се забелязва едва, едва, след това постепенно нараства и докато е, процентът, така да се каже, е, за 2008 година 1,9. Е, в началото на 2009 година вече той се движи към 0. Е, по отношение на Инвестициите също намаляват през 2006-2007 година. Те са 3%, 3,4%, след това спадат до 1,1% и в момента отново намаляват. И така можете да проследите в таблицата, която ви е раздадена данните и негативната тенденция. Виждате съвсем ясно от тези данни колко силно е негативното въздействие на економическата и финансовата криза. Това се вижда и от необходимостта е, много от предприятията да се откажат от определени е, производства, да се откажат от производството си изобщо, някои от предприятия трябваше да затворят вратите си и да спрат работата си. Ето това, за съжаление, са отрицателните последствия на кризата върху малките и средните предприятия, но и върху цялото общество, защото е, кризата засегна най-силно именно най-уязвимите елементи от нашата економика и от нашето общество – в резултат на финансирането, в резултат на административната рамка, в резултат на силната конкуренция отвън. Именно малките и средните предприятия бяха засегнати най-страшно от кризата. Достъпът им до кредити, до кредитиране е още по-затруднен. Техните приходи намаляват и докато преди това те са инвестирали, включително и в иновации, в разширение, сега вече нямат тези възможности. Точно по тази причина имаме и много малко нови предприятия в групата на малките и средните предприятия. Затова се налага да увеличим конкурентноспособността. Необходимо е обновяване на цялата индустриална структура. Необходимо е да предложим облегчения за малките и средните предприятия, най-вече по отношение на административните процедури и разходи когато се отпускат кредити на малки и средни предприятия, от тях се изискват много по-големи е, гаранции, отколкото от големите предприятия на пазара. Правителствата е, наляха доста финанси, доста средства в индустрията, в предприятията като цяло през последните години, за да подпомогна тяхното развитие, но като че ли най-малко средства от тези субсидии, от тези държавни субсидии стигнаха до малките предприятия. И освен това, предприятията не винаги са в състояние да заплащат гаранциите, които се изискват за получаване на определено финансиране от държавата. Същевременно, е, те не винаги са в състояние да изплащат е, получените субсидии или кредити е, в договорения срок. Държавата също не винаги успява да заплати съответния транш своевременно. е обикновено е, сроковете е, за изплащане на е, получена помощ или на получен кредит е около 160 дни, а в момента е, този срок много се е удължил 1980 дни. Така че правителството на практика авансира е, тези предприятия и то за един доста продължителен период. оцеляването на малките и средните предприятия е застрашено. Особено предприятията, които работят всъщност за държавата, за болници. Преди държавата да е заплатила разходите на предприятията, те трябва да възстановят получените авансови средства от е, дадена субсидия или от е, някаква друга държавна помощ. И разходите за е, промените в структурата на предприятията, за ликвидация на предприятията са също твърде високи, непосилно високи за малки и средни предприятия. Особено, що се отнася до човешките, до човешкия капитал, до човешките ресурси не е лесно за служителите в малките и средните предприятия да се справят и с невероятно е, сложната е, и нарастваща за правна уредба е, и държавите често твърде бавно и мудно обработват е, молбите, е, исканията за определени помощи, което също затруднява развитието на малките и средни предприятия. Законодателството е много сложно. Компетентните съдебни органи работят мудно, бавно, поради претоварването. И е, това също не е в полза на участниците на пазара липсва и взаимно признаване на нехармонизирани продукти, като изключим някои видове услуги. Когато в дадена страна се е, учредява ново малко предприятие или средно предприятие, е, административното бреме е, и административната процедура е невероятно сложна. И така, когато става дума за обществени поръчки и възлагане на обществени поръчки, трябва да ви кажа, че и тук е, има много правила и разпоредби, които са в ущърп на малките и средни предприятия. И в рамките на е, международната търговия установяваме, че именно за малки и средни предприятия съществуват много бариери. Затруднен е достъпът им до международния пазар. Има множество бариери от е, типа на мита, е, мита е, такси, митнически разпоредби и дъмпинг. Всичко това осложнява още повече средата, в която трябва да оцеляват и просъществуват малките и средните предприятия. Е, трябва да добавим и конкуренцията от е, е, другите страни. Имам предвид в този случай трети страни, най-вече бързо развиващите се страни в Азия и Латинска Америка. Трудно е да се оцелява, особено в определени пазарни сегменти. Трудно е за малките и средните предприятия да участват в международната търговия и да получат достъп до международния пазар, тъй като и не са разработени необходимите и ефективно действащи механизми за уреждане на спорове. Така че, господин председател, приключвам. В обобщение ще кажа, че трябва ясно да си дадем сметка, че малките и средните предприятия изпитват невероятни трудности в условията на криза, че те не получават е, е, помощта, която би могла истински да им помогне. И за това смятам, че ние сме все още длъжници на малките и средните предприятия. Би трябвало да се опитаме и на пазара на труда да смекчим тежките последствия от кризата. Трябва да се постараем да увеличим ефективността на труда. Благодаря ви. Сега преминаваме към следващият докладчик Мария Новак, а ето, че и третият участник в първия панел, господин Понтус Брауенер Хейм, вече е тук. Поздравявам го. А сега госпожа Новак. Ще говоря на френски въпреки че моето експозе е на английски, но така можете да следвате. Ще говоря е, предимно за... Ще говоря предимно за... Извинете, просто смяташ, смятам да говоря на френски. Ще го представя положението във Франция, защото във Франция е бе създадена най-отдавна асоциация за микрофинансиране на малки предприятия. Асоциация, която бе създадена преди 20 години и от тогава бяха предоставени 90 000 заеми на а, хора, които на безработни и а, хора с а, които са на социални помощи като загубите са не повече от 2,58%. Това стана възможно, като бяха променени известни нормативи, актове. Получаваме помощта, помощ от държавата, местните органи на властта, както и от европейските институции. Ако обичате следващия диапозитив бих искала всъщност да очертая една картина на положението на предприятията във Франция те, са, те представляват 93% от е, всички предприятия в страната. По цифрите са подобни като нези в Португалия и повече от 50% въобще нямат наети служители. Вижте, това е Просто и с това искам да покажа, че положението е практически едно и също в различните държави членки, макар и да не разполагам с цифри за много други страни, но положението на предприятията е горе-долу идентично. Бих искала също така да ви покажа двете криви. Е, не, не, самото представление не е много ясно, но виждате червената крива, която представлява работната ръка в промишлеността, докато зелената представлява работната ръка в отрасъла на услугите и по-специално малки звена, малки единици, малки предприятия тъй като, както знаете, в, в областта на услугите не са необходими понякога е, съоръжения, е, капиталовложения в е, съоръжения, машини и така нататък. Новите технологии под подхранват и подсилват тези насоки, е, включително и необходимостта от услуги в областта на околната среда. Трябва да отчитаме също така и застаряването на е, населението и необходимостта от по-разширена мрежа на социално и медицинско осигуряване. Така че тенденцията е към увеличаване броя на малките предприятия, на микропредприятията и микрофинансирането е нещо като е, постиндустриалния е, лост за растеж на економиката. По какъв начин кризата се отрази на е, тази тенденция, която е горе-долу стабилно 30 на години насам? През 2009 година във Франция бяха е, премахнати или изчезнаха към 500 000 работни места като обаче същевременно 570 до 600 хиляди нови предприятия бяха създадени, т.е. това е наистина е, това, това може да се нарече една малка революция, особено спрямо предишните години. Тоест, наблюдаваме увеличение на 72% на предприятията въобще и на 142% увеличение на, на микропредприятия. Тоест, в момента, в който много хора се оказаха безработни, те станаха сам, самонаети и 300 е, хиляди души се записаха в регистрите на самонаетите трудещи се във Франция. Що се отнася до нашата асоциация, ние имаме 26 000 клиента. Разбира се, брой е много по-малък, отколкото общия брой на а, самонаетите. Това е те са представители на най-уязвимите е, слоеве на е, населението. Е, те са били жертва на кризите и може би най-тежко са, са почувствали последиците от кризата. Много от тях живеят под прага на бедността, но 80% от тях продължиха да работят оптимистично. Мисля, че това наистина е така очудващо и е, вдъхновяващо. Какво можем да направим? Какво можем да направим? Е, мога да говоря само за Франция, но не бих се очудила положението да е, да е същото подобно в другите държави членки. Тоест, е, трябва да наблегнем на на значимостта на развитието на микропредприятията и на отпускането на микрокредитите за тяхното функциониране. Смятаме, че това е, че трябва да се продължи в тази насока. Нека на следващия диапозитив ви покажа, че трите най-важни елемента. Първо да се подобри е, законодателната рамка и законодателната основа и околна среда за е, микропредприятията, тъй като е, ми, е, микро микро, при микрокредитите са необходими по-високи лихви, но същевременно трябва да се създадат условия да се е, избегне прекаленото бреме, да се, е, да, се сменят, да се променят законите. В, Франция закон за банковите заеми се промени. След това да се е, да се провежда една по-активна кампания за облегчаване е, на условията и улесняване на законодателната рамка. Второ, необходимо е също така да се създадат по-добри взаимоотношения между и по-добри връзки от една страна между цялостната система на социално осигуряване и е, условията и достъп е, за създаване на предприятия. Трето, е, да се разшири мрежата на асоциации и органи, които подпомагат, обучават и така нататък. В момента създаваме една нова кампания в рамките на програмата Жасмин, която се прилага от Генерална дирекция региони и към която има специално звено, което отговаря за микрофинансирането и още е, четвърти елемент е да се намерят альтернативни или допълнителни източници за финансиране за микропредприятията. За, за съжаление, Законодателната рамка е все още твърде е, негъвкава. През 2008 година Европейската инвестиционна банка е отпуснала едва 20 милиона а, евро, докато Международния валутен фонд е отпуснал 3 милиона, а Европейския парламент, с а, помощта на Европейския парламент, Европейската комисия е отпуснала 4 милиона. Развитието на микропредприятията и на микрокредитирането е, са характерни за развитието на, ико, на нашата економика. От една страна е, спада и постепенното изчезване на промишлеността. Разбира се, трябва да се спасат от отраслите, които могат да се спасат, но тенденцията е към спад и трябва да бъдем реалисти. и това би било и начин за излизане от кризата. Разбира се, не единствения, но един от начините. Необходими бяха 20 години за подобряване и облегчаване на, законодателна, на, на законодателната рамка във Франция, преди 20 години ние работихме като доброволци за създаването на тази мрежа, но с подкрепата на Европейския парламент и Европейската комисия тази мрежа може да се разрасне в е, Европа и да даде наистина е, чувствителни, осезателни резултати в е, цяла Европа. Най-трудното не е да се получат кредитни е, линии, тъй като е, е, банките са склонни да отпускат е, заеми, но просто трябва да се промени законодателната рамка, но е, най-необходимото за микрофинансовите институции е да разполагат с собствени средства, за да могат е, да покрият е, собствените разходи до момента, в който ще има възвръщаемост на средствата. Структур, по линията на, на структурните фондове могат да се финансират институции за микрокредитиране, но за сега структурните фондове и средствата, структурните фондове и правилата за структурните фондове не позволяват да се използват лихвите. Благодаря ви, госпожа Нова. И така сега преминаваме все по-на север към Швеция. Нашият трети докладчик ще говори за шведските предприятия. За мен е голямо удоволствие да съм с вас. Най-напред ще ви запозная с една предистория, онова, което вероятно ще даде рамката за политиката и заключенията, които смятам да направя по-нататък. Вече се намираме в средата на процеса, а именно дълбока интеграция на старите и новите държави членки в глобалната економика. Юг, модела е, юг, север-юг. Но как, как стоят нещата, когато говорим за север-север, индустриализираните страни? Различни упражнения по асимилиране доведоха до около 50% по енергоемка а, а, индустриализирана економика за един период от 20-30 години. Освен това, Международният валутен фонд ни показва развитието на работната сила в глобален аспект. Е, четири пъти се е променил за последните 30 години и се очаква до 25-30 отново да се удвои. Познанието също ще бъде все по-значим дял от ръста, но не, не, не необходимо по отношение на а, познанията, които са, ако може така да се каже, а, екологосъобразни което означава, че малките, средните предприятия ще имат все по-голяма роля. Знаем колко проучвания са правени напоследък по отношение на тяхната роля за развитието на економиката в глобален мащаб. Да, те са много важни, не само по отношение на новаторството, много често малките и средни предприятия създават именно новаторски решения, а също така водят и до ръст в заетостта. Ще ви покажа няколко материала на екрана, които иллюстрира всичко това. Всъщност това е всъщ... информация, която е извадена от един окончателен доклад на нашата организация. Ако проследим графиката на производството, Вижте как е, е свързан графиката по отношение на познанието и заетостта. Тази тенденция се очаква да продължи следващите 3-4 години. Поне такива са нашите прогнози. И, за да може да се запази заетостта, тези ресурси, които се освобождават в един е, сектор, е, би трябвало да се поемат именно от сектора на познанието, което е много важна задача, но има изключително големи очаквания в тази насока по отношение на МСП. Ако видим сега е, другата графика, ще можете да проследите синята графика, която представя представлява възвръщането към по-високи нива на образованост, докато а, другата графика в червено ни предоставя информация за по-малко образованите работници и служители. Виждате какво е разпределението. Всичко това вече изправя взимащите решения пред едни много сериозни предизвикателства. Когато разгледаме заедостта, откъде тръгва тя? Ще видим първата графика отляво. 30-те най-големи компании в Швеция и начина по който са заети те, както в страната, така и в чужбина. 75 до 2005 година горе-долу нивата на заето са едни и същи. Виждате по-тъмната графика. Е, показва дела в Швеция, как намалява в промишлеността. Разбира се, това се очаква, така би трябвало да бъде за да може да се поддържа конкурентно способността между предприятията. Същевременно знаем обаче, че в малките е, фирми, компании в производствения сектор също така намалява заетостта. По същия начин стоят нещата и в сектора услуги. Отясно виждате заетостта е, как е разпределена в сектор услуги, най-високия сегмент и по-низкия. Всичко това е нещо важно и трябва да го имаме предвид в нашия анализ. Моля следващата графика. Какви са сега очакванията и какво е възприемането от страна на МСП? какви са шансовете им за развитие на бизнес, на стопанска дейност, дали се намират в правилната посока? дали а, в, става въпрос за малка компания, която в процес на развитие или едно постоянно състояние на развитие на дружеството. А, графиката ви показва с различните стълбове как се развива тази тенденция. Има в синьо, в светъл цвят което се отнася до новаторството, което е сериозен а, сериозна, се предоставя сериозна тенденция за развитие на а, тези дружества и економиката като цяло. В крайна сметка, можем да анализираме тези данни, но резултатите са едни и същи, а именно по-малко възможности. Така се а, усещат а, сега тенденциите на пазара на предприятията малките и средни. Голяма част от европейските компании точно по този начин възприемат сегашното състояние. А по отношение на а, образованието, има увеличаване на така нареченото предприемачество, което се движи от е, необходимостта. Ако сравним САЩ и е, Европа, нещата са същите. 85 души в САЩ казват, че всъщност не е хубаво. Е, направо си е лошо времето за бизнес. 60% твърдят, че всъщност доходността намалява, доходите намаляват. И като че ли най-силно ударени от обстановката са именно малките и средни предприятия. И а, всичко това а, води до възникване на известен а, песимизъм, който също така засяга и бъдещето на конкурентоспособността. Какво може да се направи е въпроса. Мисля, че сърцевината на нещата е липсата на търсене. И тук наистина макрополитиката направи каквото я посилите, но това не означава, че в крайна сметка на микрониво няма какво да се направи. Искам да ви покажа тук сега как стоят нещата с регулациите и данъците. На първо място разглеждаме взаимоотношението между защитата на пазара на труда и а, е, очакванията на малките европейски фирми и средни фирми, техните очаквания за бъдещ ръст. Виждате абсолютно ясно негативни интимни взаимоотношения. Знаем за причинно-следствената връзка, но все пак това е отрицателно взаимоотношение. Следващия екран ви показва как стоят нещата с данъците и политиките в областта на данъците, корпоративните е, данъци виждаме намаляване на ставките е, до голяма степен, но освен това е, все още има доста голямо данъчно бреме, което тежи на европейските дружества и компании. Ще видим по-нататък как ще се развият нещата. Много моля за следващия материал да покажете на екрана. Какво можем да направим? Мисля, че е много важно политиките да покрият е, е, една по-широка част от сегмента. Не можем да разглеждаме само пазара на труда. Трябва наистина, за да се окаже по-голямо въздействие, да се разглеждат по-голям сегмент от економиката. Трябва да се е, мисли за познанието, иновациите, обновената е, економика и съответно капацитет, данъците и разбира се, трябва да се разглеждат е, самите предприятия. Необходимо е да се разработи такава политика Научно-развойната дейност, която разбира се се финансира основно от правителствата, е в ход, но много е важно наистина да се запазят големите фирми, които съществуват в момента в Европейския съюз, които са изключително сериозни инвеститори в научно-развойна дейност. Необходимо е предприемачеството да се основава все повече и повече на познанието. Трябва да разгледаме какво ни предоставят различните ваучери за научно-развойна дейност? Какво могат да помогнат съответните образователни центрове? Трябва да привличаме таланта, което означава акцент върху образованието и трябва да има сравнимост когато а, сравняваме държавите. Пазара на труда. Трябва да има условия за структурна промяна. Нужна е гъвкавост на пазара на труда. Необходимо е много добри институции за образование, квалификация и преквалификация, особено на унези, които са загубили работата си. Може би е необходимо да има цял пакет от стимули и инициативи, когато се уволнява един човек да има шанс да кандидатства за други места. Разбира се, схемите, пенсионните също са много важни и инвестирането, връзката им с инвестирането в образованието. Е, знае, че имаме ограничение във времето и е, само искам да кажа, че наистина много е важно да се обнови капацитета на малките и средни предприятия. Беше споменат рисковото финансиране, инвеститорите ангели, намаление на данъчните ставки, политиките за излизане от кризата, политиките при банкрут, конкуренция, дерегулация, съществуващите институции. Много е важно публичният сектор да заздрави конкуренцията конкурентно способността, особено и в сектора услуги. Има много начини, по които можем да подпомогнем малките и средни предприятия. Поне в моята държава Наистина малко се инвестира в изграждането на брандове, на познание. Според мен това е нещо много важно. Необходимо е да се прехвърли вниманието именно в тази област, да се провери съществуващото, но да се а, подчертае какво е важно да се направи. Клъстерите са изключително важен сегмент. На различните данъци, както казахме, формите на възнаграждение, всичко това е много интересен а, пример, който може да бъде анализиран. И а, културните норми. Нещо много важно. Не бива да го забравяме и да оставаме на последно място тази тема. Благодаря ви. Благодаря ви. А сега вече можем да преминем към въпроси и коментари от публиката. Както обикновено, ще започнем с НП, след това социалисти и демократи, зелени, обединена левица и така нататък. И така, първо представителите на НП имат думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да благодаря на всички докладчици, които в рамките на първия панел е, направиха своите експозета. Благодарим за това, че те споделиха с нас националния опит, е, що се отнася до последствията от кризата върху малките и средните предприятия и много ясно е, показаха колко Неприятно е въздействието на кризата именно върху малките и средните предприятия. Благодаря най-вече на господин Сараева, който го направи по един особено пластичен начин. Господин Сараева, ние знаем, че в Португалия малките и средните предприятия имаха и допълнителни проблеми, които се изостриха в резултат на кризата. Португалското правителство, вместо да подпомогне малките и средните предприятия, взе решение в полза на инвестиции за големите предприятия. И освен това, още нещо ще добавя към картината, която вие очертахте. Една голяма част от малките и средните предприятия са силно задлъжняли и не са в състояние да изплащат дълговете си в срок. И наистина законодателството и съдебната система в Португалия са допълнителна пречка. Законодателството е много сложно, а съдебната система работи невероятно мудно. И наред с националните проблеми е, от административен, данъчен характер се добавят и редица други проблеми, свързани вече с е, международното неблагоприятно въздействие на кризата. И за това ще ви помоля да кажете как виждате вие изхода от кризата. А към останалите оратори, които чухме до този момент, ще отправя следния въпрос. Факторите, които допринесоха в крайна сметка за развитието на малките и средните предприятия, те е, какво стана с тях в резултат на кризата и какво би трябвало да направим, за да подкрепим предприятията? Да, вие казахте, че португалското правителство подкрепя най-вече е, големите предприятия, не толкова малките и средните предприятия. Когато се предоставят средства за големите това на практика означава, че правителството отписва малките и средните играчи на пазара, защото те се нуждаят най-много от тези допълнителни средства. Когато се дават големи поръчки, да кажем, във връзка с строителството или модернизацията на голямо летище, малките и средните предприятия не получават нищо. Така че те са губещите. Обществените поръчки в областта на строителството би трябвало да се дават преимуществено на малки и средни предприятия. Трябва да се има предвид, е, че те е, обикновено са е, и предприятията, които са най-близо до съответния голям строителен обект. Ето малките и средните предприятия създават е, работните места в Португалия. Само 800 са всъщност действително големите компании на португалския пазар и в португалската економика. Останалите са малки и средни играчи. На тях трябва да им се предоставят най-вече поръчките, защото там работят хората когато преди няколко седмици имах възможност да говоря, е, споменах колко голямо е значението на съдебната система в Португалия. Ние се нуждаем от една по-ефективно действаща, по-бързо действаща съдебна система, особено когато става дума за забавени плащания, особено когато е, от това зависи оцеляването на малки и средни предприятия, а държавата не е в състояние да предостави на време средствата, които е, им дължи. Предприятията днес изпитват невероятно силни затруднения, финансови затруднения, затруднения свързани и с задълженията и към бюджета, свързани с ДДС най-вече и за това е особено важно, когато държавата изостава в плащането и възстановяването на ДДС, правосъдието, съдебната система да помогне на малките и средните предприятия. Те не бива да губят поръчки и не бива държавата да бави плащанията, които им дължи, защото това ги е, води към още по-голям е, в, гитласка към голямата пропаст, към пропаста на ликвидацията, към затварянето на вратите. Ето това е нещо, което не бива да се допуска в никакъв случай. Финансовата рамка трябва да се промени. Данъчните закони трябва да се променят така, че да могат да се изпълняват по-ефективно и да не затрудняват, да не пречат на малките. Госпожа Новак и във Франция, както и навсякъде, малките и средни предприятия се сблъскаха с по-малко е, търсене и поръчки, особено у нези, които са свързани с автомобилостроенето. Те, най- те пострадаха най-много от кризата. А, така че правителството предостави на банките кредити или средства, за да им позволи да осигурят допълнителни заеми, както и е, услугите на, е, на посредник е, или е, да, на, на, на, на, на, на посредник, който да а, така да преговаря при връщането на, на, на заеми, когато предприятията не бяха в състояние да го направят в срок. Струва ми се. Е, Мисля, че е, това е също съвсем вярно и валидно, както за моята страна, така и за много други държави. Да, бюрокрацията е тежка и много бавно се променя. Когато става въпрос за по-късно и просрочено е, изплащане на фактури, например, тогава е, не само е, публични оператори, но и големи компании, всъщност, постъпвайки по този начин, мисля, че в тяхното поведение не е подходящо. Правилата за а, обществени поръчки, според мен, също понякога много трудно могат да бъдат изпълнявани и това също е, е, друга пречка за малките и средни предприятия. Правната, нормативната система а, би трябвало да спомага а, за изпълнение на правилата. Това е краъгълен камък за успеха на МСП, а от друга страна знаем, че е, за ограничен период е, могат да бъдат провеждани някои от търговете с обществени поръчки в определени ресори и стратегии и сектори, така че това също е проблем за малките. Благодаря. И сега преминаваме към следващата политическа група. Е, от всяка политическа група имаме двама говорители. Те е, всъщност отговарят, така да се каже, за въпросите и коментарите от страна на тяхната политическа група. Моля ви да се придържаме към регламента. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря на, на експертите, които днес говорят пред нас. Много се зарадвах на това, което те казаха за данъците, за инвестициите в научно-изследователската сфера, за условията на пазара на труда. Така че ще се спра малко по-нататък на това, което каза нашия първи е, оратор, но нека първо да задам въпросите си. И тримата експерти посочиха значението на кредитите – за малките и средни предприятия. А сега се говори вече за стратегия на изхода, на излизане от кризата, която варира в зависимост от страните. Но ето, че малките и средни предприятия имат все по-големи проблеми да инвестират и да получават кредити. Така че питам аз какви са задачите на държавата, на публичните институции, да кажем на европейските институции, по отношение на малките и средните предприятия? Какви са техните задължения да подпомогнат малките и средни предприятия? Към кого насочвате този въпрос? Към кого го отправяте? Към тримата експерти от Маркарас. Благодаря, господин председател. Започвам с въпросите. Имаме един план за малките и средни, план за действие за малките и средни предприятия, прият от Европейската комисия. Ние имаме малко компетенция е, по отношение на прилагането на този план за действие, но какви са шансовете според вас този план за действие за малките и средни предприятия да се превърне в економическа реалност? Смятате ли, че действително трябва да се създадат някакви гаранции за това, че на малките и средните предприятия ще се даде е, предимство, е, когато говорим за помощи, за подпомагане и е, какви трябва да бъдат целите по отношение на 2020 година във връзка с малките и средни предприятия. Те са нашата тема днес. Отправям въпроса и към тримата оратори. Но първо към госпожа Новак. Не съм сигурна, че мога да отговоря на всички въпроси, но по първия въпрос искаме много от държавата. От една страна изискваме държавата да дава възможности за допълнителни кредити, от друга страна да вземе мерки месеца да се избегне свръх задължимостта. Така че това е много труден, едно много трудно труден въпрос. От една страна сме в економическа криза, имаме малко търсене, малко поръчки. Така че наистина положението е много, много сложно. Аз го установявам като поглед на клиентите на нашата асоциация. Предвид малкото поръчки, малко ограниченото търсене, трябва да бъдем много внимателни и да не позволяваме в никакъв случай хората, които искат да развиват предприятия, да е, изпаднат в свръхзадължаемост, да, да имат прекалено много дългове и да не могат да се да върнат, да погасат заемите. Що се отнася до закона, мисля, че всичко, което ще улесни малките и средни предприятия, е от огромно значение. Виждате, че тук представихме положението в три различни страни и противно на противно на очакванията, не, не промишлеността вече е водеща. Огромното количество предприятия в Европа са малките предприятия, микропредприятията. Така че всичко, което може да улесни развитието и функционирането на малките предприятия, ще улесни и ще е, подпомогне економическия ръст. Благодаря. Един от основните проблеми тук е, че има прекалено много дългово финансиране в Европа, особено в западните части. Трябва повече дялово участие да има, според мен. Е, трябва да има частни инвеститори, инвеститори от типа ангели, за да може всъщност да се подпомогне цялостно тази институция. И естествено правителството също може да се намеси, когато има криза, като сегашната с различните гаранции за неограничен период, както някои държави са направили, между другото. Когато става въпрос за кредитиране на експорт, е, доста са облегчени някои е, режими на кредитиране, както знаем в някои държави. Но по принцип, там където има проблем на пазара е сигнал, че правителството трябва да се намеси. Иначе е, не е добра идеята само да субсидираме е, най-различни дългови инструменти към, и да ги насочваме към малките и средни предприятия. По-добре е да се създадат институции в частния пазар, които могат да изпълняват точно този функция. Благодаря ви. Е, когато говорим за. Извинявай когато говорим за обществени поръчки е, и би трябвало да знаем, че до 2020 година е, ще трябва да продължим е, с помощите. Но само с пари няма да можем да решим проблема. Би трябвало да предприемем един много сериозен, задълбочен анализ Предприятията ще трябва също да положат усилия, за да се адаптират към новите условия. Ние не можем да подпомагаме и да наливаме пари в предприятия, които всъщност не полагат от своя страна никакви усилия да се приспособят към новата ситуация, да е, предприемат някакви по-активни мерки. Така че е, всеки, който работи целенасочено, всеки, който желая да се обновява, да е, се променя, който предлага нови продукти, които представляват една добавена стойност на европейския пазар, който се опитва да навлезе в нови пазари. Тези предприятия, е, е, които отговарят на посочените условия, те ще бъдат подпомагани особено активно. Към е, това, което госпожа Новак каза във връзка с въпроса на господин от Маркараш, аз едва ли бих могъл да добавя нещо повече. Симан Переш, Оле Шмидт от АОДЕ, господин Каринч от НЕП, след това от социалистите колегата Алвареш, и накрая на целия списък, в който има и други хора, съм аз. Благодаря, господин председател. Искам на Small Business Act, закона за малките предприятия. Защото мисля, че въпроса на колегата Кара се от голямо значение за нас, законодателите. Е, Правям въпроса към тримата докладчици. Доколко смятате, че този инструментариум трябва да се подсили? Тоест, достъпа на малките и средни предприятия, предимно на малките предприятия, до обществените поръчки. Второ, какъв ще бъде залог? Когато говорим за малки и средни предприятия, не, не, не включваме микропредприятията, всъщност те са част от тези малки и средни предприятия. Така че, когато говоря, аз говоря за всички предприятия. По какъв начин този, този сектор реагира на социалните последици? А, по какъв по какъв начин те са могли да преодолеят и могат да преодолеят е, социалните последици от кризата? По какво правят малките и средни предприятия, за да, да задържат работната ръка? Защото, примерно, а, е, има въз... много, но, но, много често, да речеме, в дадено предприятие се обучават а, е, хора, след това те напускат а, предприятието. А, а, и а, след това по, как, по, по какъв начин се теде. Всъщност аз зададах па и първи и втори въпрос заедно. Както искаш, просто а, не, не става дума за ред в момента на, на въпросите. Господин Буферати, благодаря ви. Бих искал да задам един въпрос на доктор Сарава и на господин Браунхайм. Съжалявам много, не, не, неправилно произнасям името му, но а, му моля да ме извини. Аз съм представител на страна, в която Малките предприятия винаги са били символ на гъвкавост, винаги е, са, са могли да се приспособят е, в кризата. Казва, че в момент на криза е, големите предприятия трудно се приспособяват и за разлика от тях малките се приспособяват и те някак си компенсират последиците от кризата. Мисля, че Можем обаче да направим разлика между е, малкото предприятие, което е производител на обикновени продукти и да речеме малкото предприятие, което е, произвежда е, много е, високотехнологичен продукт и достъпа до кредити на едните и другите. Така че струва ми се, че трябва да се създадат някакси връзки или мрежи между предприятията, които са в един и същи регион и не би ли било по-добре да се те да се е, съюзат по някакъв начин, за да създадат критична маса и да може по този начин да имат достъп до е, повече средства. Госпожа Новак и после Перванши. Нека да отговоря на първия въпрос и да кажа да. По време на криза трябва да се създадат е, мрежи и то повече от всякога мрежи, които да създадат известна стабилност и да укрепят малките предприятия. Става дума за малки и средни предприятия, става дума и за унази уязвима част от населението, на която бихме искали да подпо... която бихме искали да подпомогнем да създадат предприятия. Тоест трябва да има някак много по-голяма взаимопомощ, създаване на много упростени модели, които след това просто да можем да раздадем просто като готов продукт. Мисля, че сега е момента да да се върнем към кооперативния опит, към кооперациите от 19 век. Що се отнася до въпроса на госпожа Береса? Small Business Act е, разбира се, едно един закон от огромно значение. Разбира се, трябва да се улесни достъпа до обществените поръчки. Мисля, че във Франция или поне във Франция малките и средни предприятия са били социален амортисьор на тъй като като че ли те са по-малко почувствали последиците от криза, като че ли шок е бил малко по-малък при тях. Било то при преместването на е, производителните мощности извън Европейския съюз и така нататък. Но в момента и те са принудени да съкрещават работни места. Така че не мога да ви отговоря с точни цифри но мисля, че този, тази тъкан, тази мрежа на малки предприятия, на микропредприятия и въобще на средни, малки и средни предприятия са унази солидна основа на пирамидата, която ще поеме шока. А, като и като че ли върха на пирамидата е по-чувствителен към кризата и последиците се отразяват по-тежко и по-трудно. Eh, Ще се опитам да бъда съвсем кратък. Вие всъщност зададохте въпроса и веднага си отговорихте от позицията на а, така, малката страна. Да, малките и средните предприятия не са в състояние в момента да назначават онези, които доп доскоро са имали работа, но са загубили работните си места. Не са в състояние просто защото те самите вече нямат е, достатъчно средства и не могат да финансират допълнителни работни е, места. Те не създават вече работни места, по-скоро създават безработица. Е, господин Конферати зададе въпроса за партньорството. Това според мен е единственият път ние създадохме така наречените филеи раз в Португалия. Това са предприятия, които се опитват да се допълват на пазара. Ние бихме желали да разширим този секторен принцип, който да обхване и други отрасли. Например, ако вземем една баня, ако предложите само кранове в банята, това все още не прави помещението баня. Трябва да предложите естествено и, и плочки, и умивалник, и баня, и вана и така нататък. Ето, предприятията, които произвеждат всичките тези продукти, биха могли да се комбинират, да се допълват взаимно. И аз мисля, че както вече бе казано по-рано, закона за малките предприятия, Small Business Act е нещо много важно. Наистина трябва да се гарантира, че економиката няма да спре, когато има голям брой съкратени работници. Разбира се, отделните държави имат различна практика ние трябва да излечем най-добрите примери. Що се отнася до сътрудничество? Да, разбира се, това е нещо много важно. Малките дружества, микропредприятията, те разбира се, имат нужда от гаранции. Е, те трябва да, да имат шанс да, да се чуе техния глас, защото това е, е много важно, когато се изгражда регионалната е, норма на стопанската дайност. Има много голяма разлика между отделните региони, що се отнася до предприемачеството, малкия бизнес и шанса да стартираш нов бизнес. И много често, наистина, кризите са много положителен момент, в който а, може да настъпат промени без много тежки емоции. Благодаря. Още 6 въпроса ще се зададат, така че ще ги обобщим, ще ги съберем в групи по 3. Много ви моля, по един въпрос към докладчик. ще се опитам, но може би няма да се справя, защото имам един по-общ е, въпрос, е, така да се каже. Никой не е съвсем доволен от глобализацията на глобалния пазар. В Девос е, френския президент изказа нещо много резко. И въпросът ми към всички вас, тримата оратори, е следния. Глобализацията и глобалния а, пазар приятели ли са на малките и средни предприятия? А, говорихте за гъвкав пазар на труда в вашето изказване. А, и имате всъщност американския модел във, вашия, във вашата презентация, а именно вълняване и наймане. Е, това е наистина една дума на английски, която ни размива. Е, така, този въпрос е към господин Браунхейм. Е, не на последно място, понеже и двамата сте шведи. Но нека първо да чуем и следващия въпрос. Благодаря. В Уелс повече от 90% от нашата заетост е в малки и средни предприятия, но изглежда, че те се справят по-добре от някои от глобалните е, работодатели, които са принудени да съкръщават особено голям брой работници. Но в крайна сметка банковите инструменти много са трудно достъпни за малките предприятия и във френския пример направо невъзможно да се намери а, капитала за стартиране на стопанска дейност. А, мои а, приятели ми казват, че всъщност в банките някакси търсенето намалява, така че трябва да се намери някакъв баланс. Интересуваме да чуя вашето мнение изпълнение. Какви финансови инструменти биха спомогнали развитието на МСП? например специализирани фондове в Европейския съюз, финансови инициативи, рисков капитал, някакво е, съфинансиране между банки и подобни фондове. Какви да бъдат тези инструменти финансови, които можем да предоставим на малките предприятия? Благодаря. Е, е, имаме това е към вас, госпожо Навък, а сега колегата ни Каренс има думата за въпрос. Thank you very much. Благодаря. Ще се опитам да бъда съвсем кратък. Всички политици го казват, разбира се. Въпросът ми е, е насочен към господин Сарайва. Вие в Латвия, между другото, е, има един модел на проблем, който е много близък до това, което, за което вие говорихте. Паричният поток е, седи някъде при клиент, който не може да плати, идва данък данъчния орган, казва дължите ДДС или някакви други данъци, които са дължими към печалба, която все още не, не е постъпила. Ето, мислите ли, че една европейска инициатива би могла да разреши един подобен проблем, макар че има, разбира се, специфики в отделните държави? Благодаря. Uh, Благодаря ви. Глобализацията а, наистина а, като че ли в момента малко с, така се забави, но според мен е, тя ще отново ще така ще се е, развие. Дали тя е опасност и дали е риска за малките и средни предприятия. Напротив, аз мисля, че тя е възможност за малките и средни предприятия защото дава възможност за развитие в много допълнителни отрасли. И малките и средни предприятия трябва да се е, да се предпочитат, защото работата, работните места ще дойдат точно от глобализацията. Що се отнася до финансирането за, за е, и за кои предприятия. Разбира се, необходими, не, необходимо е финансиране на всички видове предприятия и всякакъв вид финансови услуги за тези предприятия. Но аз съм а, съгласна с преждеговорящия, че а, трябва да има дялово, дял, по-голямо -по участие на дяловия капитал и гаранциите ми. Мисля, че това трябва да е, да се развива на по-широк, по-широк мащаб от Европейската инвестиционна банка. Е аз ще засегна въпроса а, от ъгъл, който е подходящ за всички. Ние не можем да предложим на предприятията всичко това, което те желаят на европейско равнище. Естествено, че на национално равнище би трябвало да се помисли за подходяща уредба във връзка с ДДС, с лихвите по кредитите. Би трябвало, естествено, да не се забравя и момента с лихви при просрочени плащания трябва да се потърсят решения от страна на банковия сектор. Ако държавата не може да реши проблема, тогава банко, банките би трябвало да предложат е, помощ е, и да допълнят е, така, дейността на държавата. Те би трябвало да се постараят да намерят начини за едно по-бързо изплащане на дължимите средства банките биха могли да подпомогнат по този начин и държавата, защото банките в крайна сметка са онези, които също дължат определени средства и на държавата, и на бюджета. Повдигна се един въпрос от господин Смит – Например, въпросът свързан с САЩ и системата. По какъв начин можем да се конкурираме с Америка? Ами, необходимо е да се реконструира системата, рефинансира, за да може да се насочат средства именно към области с голяма продуктивност и производителност пазара на труда, институциите, квалификация, преквалификация, стимули за лицата. Всичко това е нещо много важно. Благодаря. И така в заключение колегите Албарес и Яконсале от групата на социалисти и демократи. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на всички изказващи се защото тази тема е от огромно значение за всички нас. Основното тук е трудността за получаване на заеми, на кредити. Така че аз исках да попитам госпожа Новак. Трябва ли да се промени да се променят правилата за Европейската инвестиционна банка, за да може тя да играе по-голяма роля за финансирането на малките и средни предприятия. Благодаря. И аз имам въпрос. Ми въпрос е свързан с кредитите в Финландия. järjestelmiä. Мутта. Всички държави членки казват, че искат да насърчат новаторството, но има проблем когато става въпрос е, за това, че малкият бизнес всъщност няма нужните инструменти. Няма как да се хвърли мост, така че да излязат от кризата. И проблема с финансирането си остава за тях е, много сериозен проблем. Има и нещо друго. А именно, какво да правим по отношение на а, влизането ни в новата стратегия, плана 2020? Как да облегчим нещата? А, към кого задавате този въпрос, пита председателя? който може да отговори най-добре отговора на а, запитващия. Това е госпожа Навък, да. Трудно ми е да да дам оценка на цялостната кредитна политика на Европейската инвестиционна банка. Но в момент на криза е много важно да се е, позволи на малките и средни предприятия и на микропредприятията да имат достъп до всички форми на финансови услуги и до всички форми на финансиране. Благодаря. Мисля, че вие повдигнете един много важен въпрос. В Швеция една трета от малките предприятия вече наистина са с намалени средства по отношение на научно-развойна дейност. Е, това е източника на бъдещата им конкурентна способност. Знаем, че така стоят нещата, следователно това е проблем. Малките е, фирми, които е, искат да имат научно-развойна дейност, за да могат да инвестират в нея и да инвестират в бъдещето си по този начин развитие, те продължават това развитие и наистина стигат до изумителни идеи. Как да се справим с е, този проблем от гледна точка разработване на политика? Ами трудно е, защото основното е да разделим лошите идеи от добрите идеи. Инвеститорите правят своята оценка на идеите по различен начин и вероятно е, е необходимо не само правителството да подкрепя тези фирми, а необходимо е цял набор от инвестиции и инвеститори да бъдат насочени към тях и съответно рискови инвеститори да дойдат дойдат в Европа. Благодаря ви от името на всички участници. Благодаря много на тримата експерти от първия панел. Благодаря ви за това, че бяхте наши гости, за това, че споделихте с нас ценния си опит. Още веднъж сърдечни благодарности, преди да се сбогуваме с вас, поне тук в президиума. Скъпи колеги, продължаваме с втория панел, в който ще говорим за последствията от съответните политически решения. Тоест, ще говорим най-вече за политическите решения, които да се надяваме ще разрешат проблемите, върху които се концентрирахме до сега. Нашите експерти са госпожа Райнхилде Фехлерс. Да, както виждате, две дами днес са сред експертите тук в президиума. Това говори много за това колко сме е, загрижени за равенството и равнопоставеността. Госпожа Фойхелерс е от е, университета в Лъвен, а следващият ни експерт е Герхард Хюмер, директор на Европейската асоциация за малки и средни предприятия, е, отговаря най-вече за економическата и фискалната политика. И третият ни гост е Йоргос Йонис, който е от е, университета Кембридж. Той е гост професор в катедрата за политически и международни изследвания. Е, Благодаря, че ме поканихте. Наистина, е, искам да посоча най-напред значимостта на малките и средни предприятия в е, състояние на криза и излизане от криза, особено ролята и една група МСП, които са изключително конкурентно способни. След това искам да демонстрирам какво е въздействието на кризата по отношение развитието на МСП. И по-нататък ще се спре на една структурна, структурен проблем по отношение на малките и средни предприятия. И последния въпрос. Е, има ли е, място правителствена намеса по отношение укрепване ролята на малките и средни предприятия? И така. Първо, защо е, тези дружества са толкова важни в състояние на криза? Важен е, разбира се, достъпа по отношение на финансирането, производството и, разбира се, процес, при който има както влизане, така или излизане и е, диференциалния темп на развитие между успешните и неуспешните економики е един друг много важен въпрос. Така че за мен малките и средни предприятия са е, изключително централни по отношение на е, кризата, защото те са носителите, ако мога така да кажа, на развитието и ръста. Е, има експериментиране, различни подходи е, и иновации, цели модели иновации. В този процес новаторските е, творчески компании са от изключително голямо значение. При излизане от кризата експериментирането се оказва изключително е, значимо е, и разбира се носи доста а, приноси. Това е директната връзка. Има и недиректна връзка, ако мога така да кажа, защото става въпрос за различни иници... стимули, а, които те могат да получат, а именно – стимули за съществуващите а, компании, малки а, дружества, средни дружества и ако в крайна сметка едно предприятие не може да се възползва от а, този а, шанс, а, тогава вече можем да си задаваме въпроса, кое може да ги затрудни достъпа до финансиране. Вероятно това е сериозна бариера за МСП. Особено малките е, дружества много радикално новаторска политика. Именно тези млади иноватори а, биха могли да доведат до голям ръст, но те биха могли да изпълнят изпитат и най-голямо затруднение. Сегашната криза а, наистина оказва много а, тежко въздействие върху МСП а, и предприемачеството, свързано с новаторство, наистина е водещ показател за бизнес цикъла и а, необходимо е поне две години да има шанс за развитие, един такъв цикъл новаторство и предприемачество, за да може да се стигне до позитивно развитие или поне да се проследи какви са позитивните последствия. А, тези, които имат а, рисков профил, съответно високо рисков, имат по-труден достъп до финансиране и в рецесии знаем, че това е сериозно затруднение. А, когато има комбинация висок риск, профил а, бан, за банкрут, също така голям риск, това вече е сериозна бариера за външно финансиране. Тази комбинация а, може да създаде двоен проблем за тези млади новаторски дружества в тяхното развитие. По-нататък, до каква степен в Европа има наистина проблем за малките и средни предприятия? Как се сравнява сегашната обстановка с периода преди кризата? Не, че имаме малък брой е, МСП. Имаме достатъчен брой. Не става въпрос за самия брой, а за ролята, която, която те могат да изиграят в Европейския съюз. Съвсем набързо ще се спра на този материал, който виждате в момента на екрана. То тези движения на влизане и излизане, новаторство, се случват най-вече в секторите и те, както знаем, е, там е, е, тази силна тенденция младо дружество, малко дружество, новаторски настроено е доста и уязвимо в състояние на криза липсва този процес, за който говоря в ЕС, този висок ръст на високо новаторски, силно новаторски а, дружества. основа на економически анализ можем да си задаваме е, въпроси, да отговаряме защо точно те са най-засегнати защо ръста се повлиява толкова много на конкурентно способността, неефективните фирми създават се по-малко стимули пред МСП и пазарите на труда, регламентите в ЕСА също създават известни затруднения. Профил иновации – по принцип е, е изключително важно за дружеството, но е, по един начин стоят те в симбиоза с останалите части на една голяма компания и по-различно стоят нещата в е, малко и средно предприятие. Финансовите бариери също, рисковия капитал, това са вид бариери, до които те трудно имат достъп режимите, които съществуват, доста скъпи в Европейския съюз, са доста скъпи за МСП и регламентите, стандартите също са проблем. И така, значимостта на МСП е, ясна, ролята им е много голяма, особено развойните иноваторски фирми в ЕС очевидно съществува проблем за тях в кризата. Ролята на правителството и интервенцията. Мисля, че честно да кажем, че този економически анализ ни показва, че все още имаме недостатъчно познание относно това, което работи и не работи. О какво трябва да направим, какво не трябва да направим. Но като цяло е, трябва да е, се разгледат е, не изпълняващите, не работещите фирми, загиващите фирми, за да можем по-внимателно да ги анализираме. Разбира се, в криза много е трудно, но същевременно много важно заболелите дружества да оцелеят и те трябва да бъдат подпомогнати в този процес. Протекционизма със сигурност не е политика, която трябва да се следва да не се създава системата заключване на ръста за средните и малки предприятия и освен това да се избягват адхок решения за тези дружества, защото те със сигурност водят до провал. Това са отрицателните аспекти. Сега положителното какво би следвало да се направи. Възстановяване на финансовите пазари на първо място, защото казахме, че достъпа до финансирането е нещо много важно. Финансовия сектор трябва да бъде в състояние да предоставя кредитиране при устойчив ръст. Но Разбира се, имайки предвид всичко това, което съществуваше като проблем преди кризата, сега вече, имайки предвид дългосрочната политика, трябва много внимателно да се разгледа, трябва е да се подобри е, нормативната рамка, така че да се стимулира е, ръст на новаторството в МСП което означава, че те ще имат много по-добра жизненост на пазара, Законите за банкрут трябва да се разгледат така, че те да могат да дават в крайна сметка и шанс за нова стопанска дейност, рисковия капитал, сегментация на капиталовите пазара, намаляване на административното тегло. Всичко това са много важни области, в които трябва да се подобри политиката. Това е една обща политика, и не непременно а, трябва а, да се разгледат всички тези неща а, взети заедно. Необходимо е да се създаде иноваторс, новаторска политика, която да е конкретно насочена в съответните ресори и сектори, така че да има най-добра резултатност. Всички подгрупи имат различни видове пречки и съответно трябва да се разработят специфични политики. Микрофинансиране за микропредприятия, финансови пазари, които да стимулират новаторството. Имам най-различни МСП-та и следователно трябва много разнообразно да бъде разписана политиката. И няма време, но как последния въпрос тези инструменти да бъдат създадени за младите новатори, защото вече подчертах колко значими са те за развитието по отношение на тези инструменти, мога да кажа, че най-важно Другото е, имайки предвид, че те са млади и нови, те трябва да попаднат добре в рамката на екосистемата, която съществува. Всяка политика трябва да а, попадне много добре в съществуващата а, система. Необходими са специфични инструменти, разработени към конкретни а, сегменти и видове дружества. Вече казах колко важни са всички тези аспекти за малките дружества и специфичните инструменти, които ще подпомогнат преодоляване на финансовите затруднения са от изключително голямо значение. Трябва да има специални програми за субсидиране е, особено насочни към поемането на риск в е, проекти, които са новаторски в Европейски съюз. Ние работихме в, с конкретни е, предложения, как точно могат да се подпомогнат такива проекти. И а, мисля, че е много важно а, наистина младите новатори да имат а, този тип защита, защото в крайна сметка само така могат да развият своите проекти. Вече казах какви са конкретните предложения за програмата. Ще прескоча това, което виждате в момента на екрана и на последно. Големите политики за ръст на МСП трябва да се дискутират на ниво държави членки, но разбира се, нужно е да се направят заключения за европейската политика като цяло, единен пазар, държавно субсидиране, интеграция. Много важни са тези инструменти, как точно да се субсидира, какво и колко специални нормативни рамки трябва да се разработят, за да се насочи вниманието към различното разнообразие от МСП и необходимо е да се контролира и следи пазара и политиките и тяхното изпълнение. Благодаря. Vielen Dank, Herr благодаря ви, господин Алварес. Благодаря е, най-вече за това, че е, имам възможност да поговоря с, с членовете на вашата група, която се занимава именно с темата малки и средни предприятия. Това е господин Хъм. Колегата говори за малките и средни предприятия но обаче, когато обсъждаме политиката за малки и средни предприятия, не трябва да забравяме, че че 99% от тях никога няма да бъдат а, че, че от основно значение не, не само за създаване на работни места, но и в областта на новаторството. Мисля, че е ясно че малките и средни предприятия са били жертва на а, кризата, особено тези, които са подизпълнители в области като автомобилостроението и те зависят много от а, въздействието, което има а, безработицата върху търсенето и начина по който те ще се развият през 2010 година. Така че искам с няколко думи да разгледам политиката за развитие на малките и средни предприятия, която е тясно свързана с цялостната економическа политика на Европейския съюз. Има Разбира се, много. А, проблеми, които могат да се решат на регионално равнище, но включително и е, много проблеми, които могат да се разгледат тук в Европейския парламент. Първото става дума за достъп до финансиране на малките и средни предприятия. Както казах, има много проблеми с достъп до финансирането. Банките, сами самите банки са, имаха проблеми за създаване на кредитни линии. най-големия проблем, който, с който се сблъскваме в средносрочен план при финансирането на малките и средни предприятия е, че ако има дори да има възстановяване на економиката, банките все повече и повече неохотно финансират рисковите проекти. и фин... кредитите и заемите вече няма да бъдат най-адекватните инструменти за развитие на малките и средни предприятия. Така че трябва да се развитат нови инструменти. Това е много трудно обаче, защото за това са необходими фондове и средства. За това трябва да се намери някакво Трябва е, правилата и е, регламентите да поемат правилната посока. За да може да се преодолеят тези трудности, необходимо е да се стабилизира пазара – и финансирането за МСП не създаде, разбира се, кризата, но те страдат от нея, защото такава е средата. И трябва да сме наясно, че има държави, които имат корпоративни е, банки, банки, които са е, на базата на. Е, е, Uh, commercial banks. Депозитни схеми. И те всъщност могат да подпомогнат а, малките и средни предприятия при положение, че има необходимата нормативна база. Вече а, бе казано важното по тази тема, която виждате на екрана, затова няма да се спирам на нея. Но по отношение на програмите за възстановяване като цяло – все повече и повече държави членки се чудят как точно да навлязат в тези е, схеми за излизане от кризата и за възстановяване на економиката. Много е важно обаче отделните е, предприятия да са наясно какво ще се случва в следващите две години, за да се подготвят по съответния начин. А за МСП нещата стоят е, по различен начин. Големите е, предприятия, компаниите, големите шампионите, те, е, разбира се, разполагат със средства, за да защитат старите си структури и могат да се направят много интересни анализи, които се виждат, че в крайна сметка, ако си изразходвате средствата за старите структури, култури, тогава ще имате много по-малко потенциал за развитие в бъдеще. И това е един много важен анализ, защото по този начин ще могат, ако, например, по-малко средства отидат в публичния сектор, ще могат да се използват повече средства в частния сектор, за да се задоволи голяма част от търсенето. Но това е един а, анализ, който трябва да се направи. Сега, ефективността на публичния сектор и съответните регламенти и нормативи. Бяхме шокирани, че всъщност не се споменава от Европейската комисия, дори в едно изречение, качеството и капацитета на регулаторите, какъв е той. А пък на нас ни е ясно, че пазарната економика има нужда от добри регулатори и с добра правна рамка. Ако те не могат да наложат спазване на регламентите, тогава очевидно всички ще бъдем изправени пред голям проблем. Разгледайте енергийния, транспортния, който искате ресор. Виждате, че нещата не работят така, както би трябвало. Публичните услуги на следващо място. Бъдеще да накоплаците а тук, разбира се, засягам и въпроса с МСП, заедно и работодателите. Те също са дънакоплаци в Европа. Те все по-малко приемат да се плащат данъци, ако тези пари не се разходват по ефективен начин, че ако не са насочени там, където има нужда от тях и така нататък. Има държави, при които високите ставки а, на данъците са прияти добре, защото всъщност има ефективно разходване на тези средства. Глобализацията, застаряващото население, излизането от кризата, всичко това ще а, окаже въздействие върху публичния сектор и ще има търсене на финансиране в този сектор – а какво ще се случи, ако хората не са убедени, че парите се изразходват по целесообразен начин? Вярно е, е беше казано вече, че трябва да се предприемат стъпки на национално ниво. Но и на европейско ниво може да се предприеме много повече по отношение консултации, разглеждане на регламентите, правилата, нормативите, институциите в Европейския съюз. Всичко това е нещо важно, което трябва да се разгледа. Европейските институции, например, трябва да покажат, че те уважават принципите, е, които проповядват. И особено трябва да се изпълнява принципа да се мисли първо за малките. Имаме голям документ, 20 е, страници за МСП, както знаем, в ключовите области, но сега няма време да навлизам в този е, аспект. Благодаря. Благодаря, господин Хъмера. Сега да продължим с господин Йоанидис. Благодаря ви. Благодаря ви. Представете си, че трябва да, определи, да, су, да определите някаква политика за заедостта и три години по-късно да не можете да кажете колко работни места сте създели. Това е един от проблемите, с които се сблъскват малките и средни предприятия и най-вече на политиците, които не разполагат с необходимите статистически данни. За някои държави членки разполагаме с много цифри, за други практически не. Става дума за един технически въпрос, но един въпрос от огромно значение, тъй като трябва да създадеме една истинска статистическа база данни, която да отразява демографията на предприятията, на малките и средни предприятията. В повечето държави членки съществува програма за, соци... за социално подпомагане подпомагане или за социална помощ, когато става дума за работник, за служащ в дадено предприятие. Нещата обаче стоят малко по-другояче, когато става дума за ръководител на предприятие. Сега аз не искам да сравнявам тяхното социално положение, но мисля, че трябва да имаме е, предвид какво и как как и в каква посока трябва да се развива социалната помощ, социалното осигуряване, е, социалните помощи с цел създаване на утрешен модел на развитие на предприятията. Що се отнася за е, предприятията или за самонаетите, с подобен модел практически не съществува в никоя държава членка. Така че трябва по време на, на, на криза да се наблегне на този момент, да се види какво, как, каква е солидарността, какво ще бъде изражението на солидарността за утре. Казваме, че 99% от предприятията са малки и средни предприятия в Европа, значи проблема се поставя а, с особено значение. А, тук се споменава, че достъпа до финансиране, до заеми е основният проблем, с който се сблъскват малките и средни предприятия. Така е, но това не е единствения проблем. А, що, според анализите на ОИСР, малките и средни предприятия са, се, се сблъскват с двоен шок. От една страна липса на финансиране, липса на достъп до, до кредити, заеми и на второ място спада, спад на поръчките. Това е, може би, основия проблем. През май 2007 година Евробарометър публикува един доклад, в който бяха обхванати 17 000 предприятия. И е, там проблема, свързан с достъпа до кредити и заеми, бе на седмо място от е, цитираните проблеми и, и докато на първо място 46% от предприятията посочваха намаляването на покупателната способност на техните клиенти. А ако разгледаме положението с големите предприятия, тези, които имат повече от 250, повече от 250 служители, то намаляването на покупателната способност бе посочена като проблем само 20% от предприятията. Така че, колкото предприятията са по-малки, толкова повече се сблъскат точно с този проблем. Така че, мисля, че е крайно време да преразгледаме и преориентираме цялостната си економическа политика спрямо малките и средни предприятия. паричната и а, е, бюджетна политика трябва да бъдат взаимо е, допълващи се и трябва да бъдат а, е, последователни. И нека не забравяме, че в момента само 70% от активното население работи, така че а, за развиване от една страна на пазара на труда, от друга страна на преодоляването на кризата, трябва да се създадат необходимите инструмент, инструменти чрез мобилизиране, например, на средства от бюджета на общността. Благодаря ви. Сега. И слушахме докладчиците, а сега да преминем вече към дискусията и да чуем е, първо е, коментарите и въпросите на колегите от НП, както и при предишния панел. От Маркареш. Да, господин председател, тъй като е, НП е всъщност политическата група на християн-демократите. Да, така е, така е, но все пак това е само част от нашата политическа ориентация държа да отбележа това. Преминавам към въпросите. Първият ми въпрос е какъв е потенциалът, е, който е, се съдържа в понятието и в реалността на свободното движение на услуги? Защото е, предприятията, които би трябвало много силно да допринесат за економическия ръст, са предприятията, предлагащи услуги. Има ли е, все още проблеми? Има ли блокада, така да се каже? Какви бариери трябва да се преодолеят и какво трябва да се направи? И на второ място, ние говорим всички за иновации. Как е, всички вие и най-вече господин Хъмър се отнасяте към иновациите? Как оценявате иновациите в предприятията? И освен това, как се оценяват и, е, иновациите от страна на Европейския съюз. Е, нека да поговорим и за е, кластърите. Пак на европейско равнище по отношение на финансирането, инвестициите и упростяването на администрацията на общо взето. Също и по отношение на економическия економическото възстановяване, економическия растеж. Къде е списъка от а, е, приоритети? Къде е пакета от мерки във връзка с а, е, гаранциите, които ще се предложат, а, е, във връзка с а, отговорността, която ще се появи по отношение на средствата, които се отпускат от а, държавните органи, от държавния бюджет или от европейските фондове? Всичко това ми се ще съвсем конкретно да бъде обсъдено. Аз предлагам първо да поговорим е, по тези въпроси е, с господин Хемер и е, госпожа Файхелерс, а след това вече е, третия въпрос е, да поеме, може би, нашият приятел от Кембридж. Господин Хемер. Да, директивата за услуги ще трябва да бъде приключена до края на тази година. Така че прилагането трябва да се осъществи във всички те 27 държави членки. Ние все още нямаме достатъчно практически опит във връзка с всички помощи и цялата тази система от различни механизми за подпомагане. Да, чухме вече какъв е опита на Португалия и Франция. И ние знаем, че свободното движение на услуги не само в е, рамките на глобализацията, но и в рамките на Европейския съюз е, предполага естествено и определени стандарти, върху които да се стъпи по отношение на квалификацията и така нататък, и така нататък. Няма да изброявам всичко това, но все пак е, е хубаво поне е, три годишен опит по прилагането да послужи като е, основа за един задълбочен анализ и след това вече да мислим за по-нататък. До, до иновацията и ако искаме да, да оценим новаторството, трябва да разграничим различните видове новаторство, а, които са характерни за тези така наречени нови новаторски предприятия. Има много новаторство, което може би не е толкова видимо, но което е, което е много важно за бъдещето на новаторството. Така че има различни видове е новаторство и ако искаме да, ги, да го оцениме и да, му, да, го, да, му, да, го, да го оцифриме, трябва просто да а, видиме за какъв вид новаторство става дума. Що се отнася до референтите, бенчмарковете? Наистина в момента сме свидетели на голямо развитие, така че трябва да, трябва да, да, да мериме агрегата по, с а, новите показатели. Що се отнася? А, разбира се нямаме достатъчна оценка на инструментите, които са били използвани до сега, но мисля, че е важно да оценяваме целите с различните инструменти и най-вече а, да видим до каква степен и по какъв начин тези предприятия са могли да имат достъп до финансиране. Що се отнася до упростяването, административното упростяване? Най, е, според мен, добрия отговор е единното гише. Е, единно гише за предприятията, защото ако различните услуги могат да бъдат предоставени едновременно, ако предприятията могат да се обърнат към едно единствено гише, то по този начин ще се спестат много средства и ще се подпомогне много на малките и средни предприятия. Е, положението е различно в различните държави членки, но е, струва ми се, че трябва да е, подпомагаме малките и средни предприятия, първо да разполагат с повече средства, второ, като ги упростяваме, като упростиме, като упростиме, улекотиме бюрокрацията. Нека не забравяме, че повече от 50% от малките предприятия в Гърция не се обръщат към банките, за да вземат заеми, а търсят други начини за финансиране. Така че просто трябва да се намерят други инструменти и други начини да им се позволи да, да имат а, да, достъп до капитали. Господин Бенсен има думата. Благодаря ви, господин председател. По време на първия панел а, говорихме за последствията от кризата. Описахме последствията върху кризата, а, а, последствията върху малките и средните предприятия. И стана ясно, че финансирането е, е огромен проблем за малки и средни предприятия финансирането означава, освен това, предприятията своевременно да получат средствата тогава, когато се нуждаят от тях. Стана дума вече за това какво може да се направи на европейско равнище, не само на национално равнище. Ние работим по регламента за просрочените плащания и Държавните органи, които бавят плащанията в полза на предприятията, би трябвало да бъдат санкционирани. Но естествено бюджетът трябва да разполага със средства, държавните органи трябва да разполагат с средства, за да могат да плащат дължимите суми. Така че, господин Хъмер, какво мислите вие по въпроса за регламента и професор Вехелер също. Благодаря, господин председател. Казането от господин Юнати е ужа... от огромно значение и по-специално за Испанското председателство, което има намерение така да, да разшири общественото допитване, дебата в Испания, но на, на практика и в европейски мащаб. Тоест, как отделния предприемач, предприемач как малкото и средно предприятие ще се справи с банкрута, с фалита, какво ще му се предложи повече след това така че това означава, че трябва най-вероятно да има някакво общо европейско законодателство. Така че трябва да помислиме по този въпрос. Второ, е, всич, всички сме съгласни, че трябва да има малки и средни предприятия, които да имат възможност е, и смелост да поемат рискове. Да, но но какво е важно за бъдеще? За бъдеще е, е важно да има, да речеме, различни равнища на обучение, постоянно обучение. И, и малките и средни предприятия ни казват, да, налагате ни задължения и така нататък, ние не можем да се справим с това. Сега, може, нека да бъдем творци всички заедно. Може би трябва да се създадат някакви мрежи на малки и средни предприятия, които заедно да организират обучения. Тоест да им помогнем по някакъв начин да се създадат органи, в които да се интегрира обучението. И спомням си, че когато приехме Бал 2, 2, Едно от правилата беше, че банките трябва да оповестат критериите, по които отпускат заеми на а, малките и средни предприятия. Мислех, аз мисля и мислех още тогава, че това е погрешно и че това по някакъв начин упоручава отношенията между малките и средни предприятия и банките. Смятате ли, че има а, е, възможност за промяна и трябва да се променят разпоредите, залегнали в Базел 2? Госпожо Фегелес, е, вие ли ще започнете? Интересни, но трудни въпроси. Ще се опитам да отговори на двата въпроса едновременно. Мисля, че най-важно е, когато говорим за инструмент финансов, търговски, все едно какво, е, той трябва да бъде разработен конкретно за МСП. Знаем, че някои могат да имат различен тип а, нужди от обучение, от финансиране в сравнение с други. Предполагам, че моя колега ще се спре по-подробно именно на а, този аспект. Аз обаче искам да говоря за младите иновационни е, дружества. Те имат нужда от финансиране, квалификация, обучение и независимо каква политика се разработва за тях, трябва да се отчита спецификата между тях, особено когато говорим за финансиране те имат различни потребности по отношение на банкови кредити или първоначален капитал за стартиране на бизнес. Те са различни. Какво може да се направи на европейско ниво? Може би колегата ми ще говори повече за банковите кредити. Важно е, че ако искаме да се разработи пазар, който е устойчив и е, е за рисков, рисково финансиране, трябва наистина да се разработи е, възможността тези проекти да бъдат допустими най-напред, именно на европейско ниво. Иначе на местно ниво няма как да се разработят последствия. Така че ето тук наистина има какво много да се прави на европейско ниво. Благодаря ви. Um, Yes, of... По отношение на просрочените плащания, да, ще бъде изключително важно. И частните е, дружества да се третират така, както и държавните. Е, защото те всъщност е, трябва да получат нужното внимание. Но в съвета сега се води дебат по отношение на просрочните плащания в публичния сектор. Аз съм много оптимистично настроен, че в крайна сметка изводите, до които се стигне там, ще бъдат полезни и за нас. На европейско ниво наистина може да се направи нещо, защото когато говорим за различните сектори, браншовете, строителство или услуги, има отделни специфики. Разбира се, как, както домакинствата трябва да си плащат на време сметките, така и дружествата трябва да постъпат по отношение на своите финанси. Що се отнася до другия въпрос, квалификацията, обучението, новаторството, това е един е, непрекъснат процес. Мога да кажа, да, тук много пари вложих, за да обуча е, някакъв мой специалист. О, и какво ще се случи, ако конкурентите ми го вземат на готово вече, готов специалист? В страни, когато е, има политики над е, ниво дружество за конкретни региони, разработени е, различни обучаващи квалификационни програми за даден бранш, независимо кой ги прави, камарите, търговските или е, синдикатите, няма значение, но това е по-добрия модел. И едно изречение за финансирането само. Онова, което вие предлагате, задължава като че ли банките да отпускат кредити на МСП. Банките също трябва да имат право на избор. Искат ли го този клиент или не го искат? И защо толкова а, зависим от дълговото финансиране във Франция, в Германия и така нататък? Просто данъчната система принуждава именно да се финансират по този начин дружествата с а, дългови инструменти. Трябва да разгледаме данъчните системи на национално ниво най-напред този контекст. Ένα σύντομο σχόλιο γιατί με κάλυψαν οι προηγούμενοι για τα κυριότερα ζητήματα. Само една кратка забележка от моя страна. На лице е проблем във връзка с създаването на мрежи. Хубаво е, когато проблемите са общи, да се работи съвместно, да си сътрудничим. При всички положения Центровете за иновации ще играят много важна роля в това отношение и е хубаво да ги подпомогнем да създадат, да изработят планове за създаването на такива мрежи. Хубаво е да се използва ноу-хауто не само вертикално, но и хоризонтално, така че да се работи по-ефективно. Естествено, че предприятията ще трябва да взимат самостоятелно своите решения, но в мрежа ще ги взимат по-добре. И така, накрая още две е, бележки е, е, или въпроси от колеги от залата. Благодаря ви. Извинявайте. Yners sagde, og øh, som fru Beres også var inde på, spørgsmålet om kapitalkrav og vores regulering. Вече стана дума за това, че е, трябва да се помисли за е, банките, регулирането на тяхната дейност и за е, изискванията по отношение на капитала. Когато е, банката съставя баланса си, изготвя баланса си, ще бъде ще да се каже, е, извинявайте за разговорния израз, но по-добре, ако тя все пак е, се опита да измъчи малко повече пари от е, големите предприятия, а не от малките и средните предприятия. Във всеки случай да не ощетява малките и средните участници в економиката на пазара. Би трябвало така да регламентираме нещата за дейността на банките, че те в никакъв случай да не работят във вреда на малките и средните предприятия. Освен това, когато говорим за е, капиталова интензивност, е, за рисков капитал и така нататък, за е, капиталовата структура на малките и средни предприятия, за евробоновете, трябва да помислим какво може да се направи на европейско равнище. Стана дума вече за програмите за научни изследвания. на европейско равнище е, Европейската инвестиционна банка би трябвало да бъде по-активна и евентуално да се създаде един европейски инвестиционен фонд, ако този не работи добре. Когато стъпим на идеята за подкрепата и финансирането на МСП, Европа трябва ли да разработи един по-реалист подход, клъстери, инкубаторни клъстуре, клъстери в рамките на Европейския съюз, бизнес инкубатори, които да са насочени към снопове от, бизнес, от бизнеса. И имайки предвид съществуващите умения, как те могат да бъдат развити и запазени, нези компании, които са новаторските, те очевидно ще изведат економиката и това е замисъла на стратегия 2020. Как обаче стоят нещата свързани с САЩ, с Китай, с Индия? Трябва ли да имаме един по-формален подход, да подпомагаме клъстерите, те сами помежду помежду си да си помагат а, а, и да се преодолеят тези инциални бариери. Благодаря, господин Хемер. Кратко изказване по този въпрос. Никой не знае какво означава това в момента. Разпоредбите на Базалския комитет. Но, по принцип, ние не сме против някои буфери, тампони. Трябва да, трябва да има такива буфери преди рецесията. Що се отнася до капиталовите изисквания, трябва да има такива. И ако искаме по-високи капиталови изисквания за някои продукти, защото в миналото за някои високорискови продукти имало много по-високи лихви, може би, ако се увеличат капиталовите изисквания за отпускането на някои заеми, за някои кредити и това ще доведе до известно стабилизиране. Знаеме, че в миналото това не е създавало а, проблеми. По отношение какво трябва да направим на европейско ниво, какви видове програми трябва да се разработят, мога да кажа следното. Липсва ни сега прехода от научно-изследователска дейност към иновации на практика. Повечето от програмите ни всъщност разчитат от, на големите мрежи, МСП, малките, новите компании, новите дружества, които са водещи играчи, особено когато става въпрос за иновации. Е, тези големи мрежи са, може би, не най-ефективният инструмент, според мене. Така че според мен нужни са ни повече инструменти, насочени към новаторството, не непременно насочени към изграждане на мрежи обаче, а разработване на отделни а, проекти за предприятията. На европейско ниво мисля, че трябва да използваме същите аргументи, когато а, говорим за разработване на политики. А, мащаб селекция. Това са основни принципи при подбора в програмите и разбира се, е, много е важно отделните дружества да знаят когато навлизат в частния финансов пазар да кандидатстват за финансиране, за конкретните си програми, новаторски програми. Е, тогава вече, разбира се, е, може да се разчита и на мрежите. Под въпроса за кластерите, да ги финансираме ли? Мисля, че в началото е, става въпрос за кластерите, когато има проблеми и фалити. Но във всеки случай необходимо е да се преодолее въпроса за длъжнялостта максимално бързо. Трябва да се подходи творчески, защото в крайна сметка е възможно именно частната инициатива да ни доведе до успешно решение на кластерния въпрос. Благодаря ви. Нека накрая да кажа и аз няколко думи. Е, това ще бъде игра на думи. Е, може би трудно ще бъде на преводачите да преведат е, по същия начин нещата, но Става дума за бъдещето на малките и средни предприятия. Много често така, говорим много, обещаваме много, но на практика не, не правим чак толкова много. И в Германия много често се казва, когато голямо предприятие има проблеми, тогава се появява федералния орел, т.е. федерацията скача да го спасява. А когато малко предприятие има проблеми, тогава идва синдикът, т.е. малкия лешоят. Е, е това беше играта на думи, която наистина трудно се е, превежда, но не бива в никакъв случай, не бива да изоставяме малките и средните предприятия. Благодаря много на всички за интереса, за участието. Ще се видим другата седмица в Страсбург. Е, Каня ви да бъдете точни, да дойдете на заседанието. Ще обсъждаме два документа, които са също важни.